Балкс, с това приключваме разискванията по темата. Гласуването ще бъде утре в 18 часа. А сега преминаваме към следващата точка. Общи визови ограничения за руски длъжностни лица, замесени в случая с Сергей Магницки. Давам думата на докладчика за 4 минути. Госпожа Ойоланд. Благодаря, господин председател. Господин комисар, името на Сергей Магницки е добре известно в е, Европейския парламент. През декември 2010 година ние приехме годишния доклад е, за правата на човека и призовахме в рамките на този доклад за е, справедливо решаване на случая Магницки. Ние е, призовахме за освобождаването на този смел руски е, юрист, адвоката, който е, се бореше срещу корупцията. И е, независимо от това, че Дмитрий Медведев, тогава е, президент на Русия, обеща да. Е, информира съвсем точно и обстойно за всичко, което е свързано с този случай. На, на практика човекът без съд и присъда, така да се каже, загина в затвора след мъчения, след едно безпредседентно грубо и нечовешко отношение към него. Има и много други такива случаи, като Василия Алексанян, Михаил Ходорковски, Юкос, в които ние все още не знаем какво точно се случи. Ние нямаме информация за някакви престъпления, извършени от тези хора, хвърлени в затвора. Независимо от това, че хората настояват за истинско правосъдие, Русия на практика е, не отговаря на тези призиви на международната общност. Режимът на Путин е, на практика обърна гръб на либерално-демократичните ценности и на принципите на правовата държава. Корупция това е името на е, правителството на Русия, на управляващите там. Е, не, съгласно Transparency International и индекса, който се използва от тази организация, Русия заедно с Нигерия е всъщност е, в края на списъка, т.е. с много висока степен на корупция. Съответно, арогантно и се държи и президента Путин, който поиска визова либерализация за притежателите на така наречените сини паспорти. А това са представителите на държавната администрация. Нима, наистина ние е, ще посрещнем като е, добре дошли е, и желани гости е, тези хора, които са носители на корупцията. Докладът за наблюдението върху начина по който Русия изпълнява задълженията си, доклад изготвен от и прият наскоро от Парламентарната асамблея на съвета на Европа, всъщност показва, че Русия не изпълнява своите задължения в това отношение. И вместо да покажат добра воля за сътрудничество и е, за съобразяване с заключенията на доклада, представителите на Русия съдържаха арогантно и е, нарекоха всичко това, което се върши тук в Европа и в съвета на Европа, опит за намеса в е, вътрешните работи на страната. Заплашиха, че ще спрат финансирането на организацията Застрашени са както сътрудничеството с Европейския съюз, така и диалога Русия-НАТО. Русия се отнася по същия начин и към СТО. Смята, че СТО е, така да се каже, е, нещо сервирано им на тепсия, което те трябва да консумират, без да изпълняват никакви задължения е, и да се придържат към принципите на съответните организации. Да, в крайна сметка деградацията в политически и институционалния живот в Русия доведе до корупция, но същевременно възроди и съпротивата сред гражданското общество, което желая истинска демокрация, а не козметични промени. Ето, за това ви призовавам да подкрепим тези хора и да гласуваме утре препоръката. Благодаря много на колежката Юланд, а сега давам думата на господин Миколашек. Благодаря. А, не можах да си позная името, затова не реагирах веднага. А, колеги и колежки, Сергей Магницки а, беше борец за правата на човека. Борец а, срещу организираната престъпност, т.е. за свобода, за демокрация, за прав, човешки права. Европейският парламент трябва да подкрепи направеното предложение. Трябва да изпратим много ясен сигнал към руската страна, че подобно отношение към собствените и граждани не е приемливо. Не е приемливо. Може ли да не се осигурява медицинска помощ на онези, които се нуждаят? Ако а, човек е затворен, бит и след това не му се оказва никаква помощ, това показва какво е състоянието на правата на човека в тази страна. Благодаря господин Миколашек, а сега господин Мигалски. Благодаря. Обръщам се към колегата Миколашик. Напълно съгласен съм всичко, което казахте, но господин Магницки не се бореше за правата на човека. Той просто беше обикновен гражданин, който се изправи срещу корупцията. И именно за това той беше преследван, измъчван и почина в руския затвор. Наш общ дълг е да не забравяме, да си припомним съдбата на всички тези обикновени хора в Русия, които просто не искат да бъдат част от а, корупционния бизнес в Русия. И най-малкото, което можем да направим, е да въведем визи и да замразим авуарите на лицата, които по един или друг начин са отговорни за смъртта на този необикновен в крайна сметка човек. Човек, който искаше да е морален на фона на пълната неморалност около него. Ако искаме е, да сме сериозни, ако искаме да проявим своята почтенност, тази несправедливост не бива да бъде търпяна. Благодаря, господин Протасевич. Благодаря, господин председател. Ще започна с нещо много лично. Аз съм роден в град, в който бяха стационирани руски войни, е, войници, руски войски. Е, като член на Европейския парламент, аз съм се срещал с представители на опозицията в Русия. Е, срещал съм се и с други е, представители на Русия, които може би не са в първите редици на демократичните промени, но споделят нашите ценности. И ние в никакъв случай не би трябвало да позволяваме подобни практики, като тези в Русия. И не би трябвало да приемаме тези хора тук и да приемаме техните средства. Всички хора като Мигалски, които желаят е, е, да бъдат честни, които желаят да живеят като почтени хора, е, които може би не са лидери на опозицията, заслужават нашата реакция. И тя трябва да бъде да спрем тези хора и тези пари. Господин Пибалкс има думата сега. Господин председател, почитаеми дами и господа, Благодарен съм за възможността да участвам в този дебат по случая Магницки. Участвам от името на заместник-председателката на комисията, върховният представител. Всички руски длъжностни лица, които са били участвали в този случай, за тях се предлага последователни, последователни мерки. И парламентът е последователен. От първата си резолюция на 16 декември 2010 година и многобройни след това при, а, други а, инициативи и това, което ще гласуваме утре накрая. Всичко това показва значението, което Европейският парламент и Европейската общественост отдава на случая Магницки. Тези инициативи придават допълнителна тежест на нашите общи усилия, а, искания а, руските власти да разследват случая бързо и ефективно. Необходимо е да се упражни натиск върху Руската федерация да бъде приключен по-бързо случаят Магницки. Заместник председателката на комисията неколкократно призова Русия да осигури а, ефективно разследване. Тя се обърна към руските власти на всички нива. Случаят Магницки редовно е част от нашите консултации два пъти в годината по въпросите на правата на човека. Редовно повдигаме този въпрос на министерско равнище, а също така и на срещите на най-високо равнище с руската страна. Миналата година госпожа Аштън говори за случая Магницки тук по време на политиката и справедливостта. Тя отбеляза липсата на напредък по случая Магницки и отбеляза, че това е част от една обща обезпокоителна тенденция в Руската федерация. Тази тенденция е повод за сериозна загриженост в Европейския съюз. Речта и е, последвалия дебат бяха отразени в е, руската преза. Преса през април е, председателят Ван Ромпой написа писмо до президента Медведев конкретно за случая Магницки. Председателят Ран Ромпой направи три важни искания в своето писмо. Първо, руското правителство да приключи случая колкото може по-бързо. Второ, той призова Русия да прекрати а, преследването на господин Магницки след неговата смърт и също така да се прекрати а, тормозът над неговата майка и семейство. Службата за външни отношения продължава да напомня на руската страна, че случай все още не е решен и все още не е даден отговор на тези искания. Неодавна бе повторено от страна на комисар Малстром, че в рамките на постоянният съвет за правосъдие, свобода и а, сигурност в Никозия, тя посочи, че ние възприемаме този въпрос много сериозно и то по три причини. Първо, поради природата на случая, за който става дума. Това е руски гражданин, млад баща, юрист, адвокат, арестуван, малтретиран от службите за сигурност за това, че е посочил корупция сред държавни служители – а, това е флагрантно нарушение на закона и човек, правата на човека. Европейския съюз защитава основните принципи за върховенство на закона, човешко достоинство и права на човека. Случаят Магницки е емблематичен в това отношение, не само за руския народ, но също така а, и за цяла Европа. Втората причина заради която ние действаме активно по случая, защото смятаме, че е в интерес на самата Русия да реши колко част по-скоро този случай, да покаже какво е състоянието на правосъдието и съществува ли върховенство на закона в Русия. Този а, случай е пробен камък за а, стабилността и ефективността на а, с, с цялата система. Особено когато става дума за корупция. Корупцията пречи на усилията на Русия за да се модернизира и решаването на този случай ще изпрати сериозен сигнал към партньорите и инвеститорите в Русия, че Русия сериозно се бори с, да преодолее тези трудности. Ние искаме една стабилна, економически силна Русия близо до Европейския съюз. Влизането на Русия в СТО е много важно за нейното интегриране в световната търговска система. То е стъпка в правилната посока, за да може да се укрепи световното доверие в нейният пазар. Но случай като случая Магницки работят тъкмо в обратна посока – Необходими са конкретни стъпки от страна на руското правителство. Необходимо е ясно, категорично решение за ефективно разследване на случая Магницки и привличане по съдебна отговорност на онези, които са отговорни. Препоръките към съвета за ограничаване, ограничителни мерки спрямо онези, които са участвали в случая, изпращат ясен сигнал обаче, за да се е, въведат тези ограничения, е необходимо единодушие на всички страни членки. Ние е, внимателно трябва да уравновесяваме нашите действия справа нашия партньор. Ограничителните мерки е, към руски граждани от страна на Европейския съюз е много деликатен въпрос. Тези мерки трябва да се разглеждат само в много специални случаи и в съответствие с, с, с съществуващите насоки в Европейския съюз. Подобни мерки трябва да бъдат част от интегрален, цялостен политически подход, диалог, допълнителни, включителни, допълнителни, допълващи мерки и така нататък. Уверявам ви, че случаят Магницки ще остане а, точка в нашия дневен ред, на, в дневния ред на разговорите ни с Русия санкциите трябва да изпълняват своята функция. Иначе те ще останат единствен инструмент в нашите отношения, когато става дума за подобни престъпления. И накрая, господин председател, от името на заместник председателката на комисията Върховен представител госпожа Аштън, искам да ви уверя, че ще продължим да обсъждаме при всяка възможна случай Магдитски с Руската федерация. Благодаря ви. Благодаря, господин комисар с, с това приключваме обсъждането на тази точка от дневния ред. Ще гласуваме утре в 6 часа вечерта. Следващия въпрос е търговски и економически отношения с Съединените щати. Докладът е от господин Морейра. Давам му